посока ще работим за възстановяване на политическата и економическата стабилност в страната. Това беше моето изявление и от името на госпожа Аштан. Председателят, благодаря ви, господин комисар. С това приключваме по тази точка от дневния ред. Следват изявления на съвета и комисията относно ръководителите на европейските надзорни органи. Давам думата на госпожа Гьори, 5 минути от името на съвета. Thank you very much, Mr. President. Uh, Mr. Commissioner. Господин комисар, господин председател, госпожи и господа. Благодаря, че ми давате възможност да коментирам от името на съвета случая на процеса за назначаване на изпълнителни директори на новите надзорни органи както и принципите им, свързани с изпълнението на техните задължения. Е, регламента, който приехме преди около 3 месеца, не дава конкретни правила по отношение е, назначаването на председателите на тези органи и съответно надзорниците. Председателя на всеки орган се назначава от съвета след това има ясна роля, значима на парламента, който има възможност да възрази срещу тези назначения и а, след взимане на решение да бъде свален въпросната кандидатура. Така стоят нещата по-настоящем. Съвета като съ законодател е се, се съгласи с парламента с тези разпоредби, които гарантират, че членовете на управителния съвет, председателя и изпълнителния директор са защитени от и обвързани от ясна независимост, така че в крайна сметка в своите решения да се ръководят единствено от интересите на съвета. 42, 46, 48, 52 член по-специално. Цитирам. Но духът е ясен. Гласуващите, председателя и изпълнителния директор – не трябва да получават а, инструкции от а, организации на национално ниво, нито частни, нито обществени, нито следва да а, се намества някой в дейността на председателя. Освен това, регламента сочи, че има специални регламенти, които са прияти от европейските институции в този дух. Освен това, има ясни разпоредби свързани с е, функциите на изпълнителните директори и председателите, които се подбират и избират по най-обективен начин възоснова на критериите, заложени в 48-51 член на регламента. Освен опита за а, менеджер и управление, което е изключително важно за тази позиция, зная, че тези членове също така описват другите необходими характеристики и опит, които са съвместими и необходими за изпълняването на този пост. Що се отнася до финансирането, съвета има ясни амбиции, високи амбиции които са свързани, разбира се, е, с е, решенията на съвета. Вероятно това е позицията и на парламента. По този начин може да се гарантират факта, че тези цели могат ежегодно да бъдат е, изпълнявани съответно с бюджетните предложения. Като председателство ние също така с голямо значение и внимание се отнасяме с, към назначаването на тези постове, на тези органи. Важно е всички разпоредби да бъдат изпълнявани напълно и точно. Очакваме Европейската комисия е, като пазител на договора наистина да проверява дали нещата се изпълняват по този начин. Освен това, 55 е, точка от преамбюла, свързано с е, списъка кандидати, се спазва в под подбора на, за ръководството на тези органи. Парламентът и съвета се съгласиха с тези разпоредби, приемайки ги и сега от изключително голямо значение, както надявам се ще се, се съгласите, агенциите вече да бъдат факт и да функционират в максимално кратък срок. Те ще отговорят на предизвикателствата на финансовата криза. Не можем да си позволим да се бавим и се надявам, че ще разчитам на пълната подкрепа на съвета, е, извинете, на парламента, за да могат да се сформират и да функционират. Уважаеми госпожи и господа, в дух на сътрудничество между парламента и съвета сега има чисто нови структури, които са избрани за надзор. Обща отговорност е да се гарантират те да започнат да функционират максимално бързо. Като представител на председателството, аз е, напълно съм ангажирана да работя с, в хармония с Европейския парламент и освен това се надявам да мога да работя е, с парламента като верен партньор. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Гери. Е, давам думата на комисаря Бърния. Благодаря ви. Euh, l'union européenne dispose depuis le un er janvier Господин э, э, председател, благодаря ви. Э, господин председател, ми да представя новата система, която се съпровожда от реформа на пазарите и на дяловото участие и участието в пазарите. В този смисъл ние ще създадем една солидна основа за финансовия сектор, който е от огромно значение за нашите държави. Ще поздравя Европейския парламент, който изигра една много съществена роля в това отношение. Ние се нуждаем от ефективен, от добър финансов надзор – Фактът, че извлякохме тази полка от финансовата криза, се дължи на Европейския парламент. Трите нови надзорни органа ще заработят истински, когато начало застанат новите ръководители. Номинирането на кандидатите стана в условията на прозрачност и съгласно правилата, определени за е, избор на нови ръководни длъжности е, в изпълнителните агенции. Имаше 275 е, заявления, т.е. 275 кандидати и всички те бяха прегледани съгласно установената процедура, бяха проучени. Наистина, е, процедурата протича в условията на пълна прозрачност и е, парламентът е, и в това отношение изигра много важна роля. Парламентът до сега винаги е поставил много високи изисквания към тези агенции изискванията на парламента са напълно основателни и както Европейският парламент, така и Европейската комисия настояват е, ръководителите на агенциите да е, разполагат с необходимия професионален опит, е, да са съответно квалифицирани и да познават много добре финансовите пазари. В този смисъл Ние проучихме е, всички е, документи, внесени от кандидатите и направихме нашия избор. Съгласно член 68 от е, правния акт във връзка с създаването на агенциите, ние определихме номинираните кандидати. За нас е особено важно е, всички разпоредби, отнасящи се до европейските надзорни органи, да се спазват много стриктно. Що се отнася до номинираните кандидати, мога да ви успокоя. Наистина ние успяхме, е, съблюдавайки всички аспекти на процедурата и всички критерии, да е, подберем според нас подходящите кандидати и а, е, да осигурим до 2013 година един плавен преход. Е, що се отнася до участието на жени и мъже, е, да, вие знаете, че комисията винаги е държала много на равенството между половете, но две а, е, високо квалифицирани жени а, е, участваха а, е, в а, надпреварата и когато имаме предвид, че става дума за много независими а, органи, за независими агенции, които няма да зависят от нарежданията и решенията на съвета ще се отчитат пред Европейския парламент, наистина можем да имаме а, така, и да храним надеждата, че а, нещата ще се развиват добре. Министрът посочи всичко това. Комисията е пазител на договорите и тя а, ще спазва своите задължения и ще следи за стрикното изпълнение и придържане към съответните членове от договора. всички решения, които ще се взимат, е, трябва да бъдат в интерес на е, Европейския съюз и е, аз смятам, че ние и за в бъдеще ще продължим да следим за стрикното им изпълнение. От гледна точка на политическите съображения, ние трябваше да се обърнем и към ръководителите на националните органи, Националните надзорни органи също излъчиха своите представители и комисията ще следи много внимателно за това да не бъдат пренебрегнати представителите на съответните национални органи, но като се спазват съответните критерии най-малкото два пъти в годината, съгласно член 40 на е, основния регламент, ръководителят на националният орган ще е, участва в е, съответните срещи с е, останалите колеги и ръководствата на е, агенцията. Е, естествено, че по отношение на финансовите ресурси, на техническото оборудване и обезпечаване на работата на агенциите са взети съответните мерки и са предоставени и а, необходимите средства а, съгласно задачите и правомощията на агенциите. така процедурите за избор на председател и на изпълнителен директор могат в скоро време да приключат като ние естествено съгласуваме решенията и действията си. Ние заедно с организацията, Европейският орган за системен риск, е, определяме всичко това, което е особено важно за е, по-нататъчното развитие на е, европейско равнище. Много бързо би трябвало да приключим с процедурите по избора на председател, изпълнителен директор и е, агенциите да започнат е, да работят с пълна сила. Уверявам ви, че е, до сега сме действали единствено в интерес на Европейския съюз. Благодаря ви, господин комисар. Господин Гозес е първият оратор от името на политическите групи. Господин Гозес, имате думата. Благодаря, госпожа председател, господин министър, господин комисар, това не е момент да водим юридически дебат, а политически дебат, защото става дума за бъдещето на Европа и за регламентирането на финансите. Започна работа между парламента и съвета по този въпрос. Ние не се опитваме да показваме мускули или да правим революция духа на споразуменията между съвета и парламента трябва да се спазва. Ние знаем какво включва текста, важното е как се прилага записаното в текста. Затова искам да благодаря на комисаря за това, че беше пределно ясен. Ние никога не сме поставили под въпрос Европейската комисия и казаното от комисаря е в пълно съответствие с желанията на парламента. Това е политически акт. Тези институции трябва да бъдат създадени, те трябва да разполагат с нужните средства. Аз нямам никакви съмнения. Имаме някои съмнения, свързани с начина, по който разпоредбите се прилагат от някои държави членки. Някои желаят отново да се предотврати европейския надзор. Ние трябва да се противопоставим на това. Защото ако допуснем това, ще означава, че са ни измамили по време на трудните и дълги преговори, по време на които трябваше да се направят доста компромиси. Белгийското председателство свърши отлична работа и сега ни бихме искали да създадем едни безсилни надзорни органи само защото държавите членки не са номинирали най-добрите специалисти. Ние трябва да намерим практически отговор на проблема. Господин министър, ние сме били винаги заедно, седяли сме от едната страна по време на преговорите, но това, което постигнахме, не е достатъчно. Вие казвате от името на съвета, че сте изцяло за направеното от комисаря изявление. Вие можете да твърдите това, това би било удовлетворително, защото изказването на комисаря беше ясно, той говори за проблеми с човешките, финансовите ресурси. Сега вие трябва да кажете, че в вашето писмо да подчертаете всичко това, че одобрявате дума по дума казаното от комисаря тази вечер. Председателя. От името на социалистите и демократите е, в Европейския парламент, господин Булман, за две минути. Колеги, за какво сме тук? Ние сме тук, защото в Европейския парламент успяхме да създадем европейски надзорни органи, които заслужават името си. Това не беше предвидено в плана на съвета. Не беше предвидено и в плановете на държавите членки. Комисията също имаше съмнения доколко ще ни стигнат силите при създаването на тези нови институции. И вие ще разберете, съветът ще разбере или трябва да разбере и комисията ще разбере, дори е, по собствена оценка, защо така сме постъпили. Не, този Европейски парламент, а това е изказване, което отразява мнението не само на политическата група на социал-демократите, но и на други политически групи. Ние няма да допуснем да се играят национални игрички, за да се подкопават компетенциите на тези нови надзорни органи. За това ни интересува какъв е подбора на лицата, които участват там, какви са техните права и е, Ние мога да посоча, получаваме е, списъци, от които не е видно, че е имало критерии по пол. Ние получаваме предложения при които е, като че ли е, хората са добри е, които са се доказали в своята работа като добри специалисти. Обаче това не са хора, които биха могли по силата на своя авторитет да кажат на националните надзорни органи къде са грешките. Това ни очудва, това ни ядосва и трябва да се занимаем с този проблем. Задавам си въпроса защо, например, ние не работим по същия начин, както Олаф, където е, все пак има интерес е, по отношение на мнението е, на нашата институция. Имаме шансове по отношение на изпълнителния директор. Ние можем да докажем, че те би следвало да се интересуват от мнението на Европейския парламент. Тук виждам шанс и бих е, приканил представителя на съвета да се възползва от този шанс. Вие можете да отразите възраженията на парламента и трябва ясно да очертаете как смятате да работите с нас в бъдеще, ясно да очертаете целите до 2013 година и ще трябва да кажете съвсем ясно дали ви интересува нашето мнение при предстоящия избор на а, лицата, които ще работят в тези органи. Благодаря, господин Булман. Сега от името на Алде, госпожа Голард за две минути. Благодаря, господин председател, господин министр, господин комисар. Благодаря ви, че сте тук тази вечер. Знаем, че нямаме много време и се радваме, че сте готови да ни дадете отговори. Както колегите вече казаха, много е важно да имаме предвид какво ни мотивира. Четири месеца се борим, за да се разясни разликата между периода между, преди кризата и периода след кризата. Преди кризата банковите дейности се разпространяваха, никнаха като гъби, а сега се оказва, че искаме общи мерки за надзор. Честно казано, по време на преговорите с подкрепата на комисията съвсем ясно видяхме, че понякога просто се опитват да ни хвърлят прах, прах в, уши, в очите и а, е, беше очевидно за нас, че някои правителства искат да има надзор, но без а, парламентът да участва. Изглежда очевидно, а, че парламентът а, трябва да изпълни своите задачи и за да осигури независимост. Искаме властите да започнат да работят възможно най-бързо. Много добре знаем, че теста за банките стрес теста за банките е изключително важен и господин Берние е, Госпожа министър, имайте предвид, че тук става дума за много важни е, и сериозни въпроси. От името на зелените, господин Гиб Голд има думата за минути и половина. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, от е, моя гледна точка става дума за това, наистина да се използват възможностите на правото за създаване на силен финансов надзор в Европа. И ние се съмняваме дали институционално тази възможност може да бъде използвана. Ние виждаме недостатъци в процедурите. До сега ние нямаме списъка с кандидатите, който да ни е даден предварително като парламент. Имаме само готовия резултат. И е, сега би трябвало да получим имената на изпълнителните директори. Ние всъщност установихме съвсем ясно, че не е спазен принципа за равнопоставеност на половете при избора на служителите в тези органи и освен това трябва да се има предвид, че тези органи трябва да работят в интерес на държавите членки. И тук е, трябва да се зададе принципния въпрос – дали всяко лице трябва да бъде оценявано е, съгласно своите компетенции и по-отделно. Ние виждаме, че някои от кандидатите като че ли смятат, че става дума за мрежа от надзорни органи. А това схващане трябва да се коригира. А на въпроса дали те са готови да направят прозрачни всички лобистки контакти с финансовата индустрия, не получихме отговори. За нас резултата от гласуването зависи от това дали ще получим ясен и всеобхватен отговор на нашите въпроси. Благодаря благодаря, господин Гиголд. Е, сега госпожа Суиндлън от е, името на европейските консерватори и реформатори. Благодаря. Приветстваме възможността да обсъдим тази възможност пленарна за... този въпрос в пленарна зала. Искам ясно да заявя, че нашата група вярва, че и трите предложения които бяха представени в Комисията по економическите въпроси вчера, са напълно компетентни да изпълняват важната роля. Всички коментари, които правя тази вечер, се отнася по-скоро до процедурата, която се следваше за назначението им. За това искам да помоля в бъдеще при селекцията да се потърсят най-широко таланти, да се осигури многообразието в ръководството на тези функции. Също и заплатите трябва да бъдат достатъчно високи и адекватни за тези нива. Мисля, че можем да се справим по-добре в бъдеще, отколкото сега при прилагането на процедурата с повече прозрачност, повече зачитане на парламента. Надявам се това да бъде отчетено в бъдеще. Последен оратор от името на политическите групи, госпожа Андреасън от ЕФД. Е- е Благодаря, госпожо председател. Смятам, че няма нужда да се е, назначават директори на надзорния орган, тъй като няма нужда от такъв надзорен орган. Създаването на е, допълнителен надзорен орган за ценните книжа и пазарите още повече обърква нещата. Е, въобще смятате ли, че е, тези надзорни органи ще са достатъчно добри като регулаторни органи в най-големия световен финансов пазар? Последните проблеми, е, е, проблемите от последните години се дължат на това, че просто не са спазвани правилата и то от онези, които е трябвало да ги да се грижат за тяхното прилагане. Няма никакво основание да предполагаме, че с една нова институция правилата ще се спазват по-добре. Смятам, че това е едно напълно безполезно упражнение, което се използва и за назначаване на един клуб, други висшестоящи служители, като председатели на комисията, върховния представител и всички останали. Благодаря. Господин Бърния, имате думата. Euh, Госпожо председател, ще бъда кратък и мога да бъда кратък. Съвсем ясно и съвсем е, честно казах е, къде съм поставил акцентите при, моите, при моята декларация, която ще бъде предоставена и в писмен вид подписана ще бъде заедно с заместник председателя Шефчович, за да бъдат изяснени нещата. Искам да реагирам съвсем накратко на различните изказвания, за които ви благодаря. Върху три теми ще се спра. Първо, независимост на е, председателите на тези органи. Аз е, съм много благодарен за това, че парламентът проявява ангажимент. Е, комисията също, за да се гарантира независимостта на председателите на тези надзорни органи. Това е съществен елемент, който е решаващ за бъдещето. Помислете за многообразието на задачите, за тяхната сложност. Това са задачите, които ще трябва да изпълняват тези органи. Стана дума за рейтинговите агенции или пък за тестовете за натоварване на банките. Това са въпроси, при които ние ще трябва да изградим тези органи като наистина надежни органи, за да могат да решават подобни въпроси. Мисля, че тук мненията са единни и смятам, че съветът също би се присъединил към това схващане. Сега, що се отнася до процедурите, спомням си за трилога. Там Интензивно се дебатираше по този въпрос, обаче е, двете части на е, законодателния орган се обединиха и бяха установени процедурите. Аз е, съм за клаузата за проверка на процедурите и не съм видял до сега повод да се приеме че по тази процедура не могат да бъдат избрани добри кандидати. Аз не искам да обвинявам нищо тези кандидати самият. Аз също нося отговорност, защото съм този, който отговаря за предварителния подбор и а, след това а, съм а, установил а, в а, Надежна форма съответния порядък и ние трябва да подберем тези добри кандидати от списъците, които са ни е, предоставени. 275 е, кандидати от е, държавите членки, също и за регулаторни органи. Има срок за подобряване на тези процедури. Със сигурност те могат да бъдат подобрени, но аз самия нямам основание да вярвам и да приемам, че ние не сме в състояние да подберем добри кандидати, които не биха изпълнили своите задачи. Третата тема тема, която беше засегната представителство на националните органи. Комисията е, непрекъснато се застъпва за това представителството на националните органи да бъде на разумно ниво. И аз е, искам да посоча, че беше казано, че е, надежността на органите ще зависи от това. Парламентът също иска да подкрепи един такъв подход. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, може би е необходимо да преспим една нощ и да обмислим нещата по-добре. Аз самият, както и останалите комисари, ще внимаваме много да подберем служителите в тези органи така, така че те да работят успешно и да осъществяват наистина един европейски надзор. Те е, всъщност е, не са е, някакъв резервен орган за националните органи. Те трябва да подобрят сътрудничеството между тях. Знаете, че задачите, които изпълняват, са трансгранични в нашето време. Аз искам да посоча, дами и господа, че тези органи трябва да започнат възможно най-бързо своята работа, защото пазарите се развиват много бързо, много по-бързо от е, самите ние и трябва бързо да пристъпим към работа. Господин комисар, сега госпожа Джори от името на съвета. Уважаеми депутати, нека да отговоря първо на въпроса, който беше поставен многократно дали ще преразгледа процедурата за назначенията съвета. В преембюла се предвижда при определенето на председатели а, да бъде преразгледан въпроса за, изгръж... за създаването на кратък а, списък. Също се предвижда а, и преглед от среда на комисията, който да бъде изпратен до парламента и до съвета през 2014 и после на всеки две години. Това ще ни даде възможност на базата на практически опит и в този дух да продължим конструктивния диалог между нашите институции, за да проправим пътя за бъдещите оценки. Ще продължа сега на унгарски. Уважаеми депутати, няма никакво несъгласие между нас по същество. Ние всички сме заинтересовани от една по-силна Европа с силни институции, включително институции за финансов надзор. Ние свършихме много трудна работа съвместно парламентът и съвета и в резултат на нашите усилия институциите ще бъдат готови да отговорят на потребностите на ситуацията след кризата и да гарантират функционирането на пазарите, доброто функциониране на Съюза, както и да защитят еврото. Няма неразбирателство между нас и по въпроса за това тези органи да получат нужните компетенции. Аз цитирах съответните разпоредби, които са взети предвид и съм съгласна с вас, че тези институции трябва да имат политически правомощия. Те не трябва да бъдат просто продължение на националните органи, а да бъдат истински европейски институции. В моето изказване аз се фокусирах върху компетенциите на тези органи. Ние получихме писмо от председателят на ЕКОН и искам да отговоря на онези въпроси, които са в моите правомощия. Искам да подчертая гаранциите за независимото функциониране на тези органи. Като представител на единият от двата законодателни органа. Искам да изразя нашето установище. Аз съм убеден, че всички институции са твърдо ангажирани с това да гарантират доброто им функциониране. Министрите от съвета ЕКОФИН решиха да изпратят писмо до председателя на Комисията по економическите въпроси и се надявам, че сте удовлетворени от този отговор. Ротационното председателство изцяло подкрепя това, което се казва в писмото. Не считам, че ще има каквито и да е пречки вие да одобрите тези кандидати. Следваща точка от дневния ред. Общи разисквания по темата банани. Една препоръка от госпожа Балцани, според